morning, dear colleagues. Okay, just to let you know why I'm chairing the meeting at the moment, Doris Park has to go to the... Само да ви кажа защо председателствам срещата, защото Дорис Пак е в комисия АФЕД да си представи доклада. Аз обаче трябва да си тръгна в 10 часа и да отида при координаторите на бюджетната комисия. Тогава ще се върне Дорис пак и ще продължи председателството. Първо искам да ви помоля за приемане на дневния ред. Има ли възражения? Ако не приемаме дневния ред такъв какъвто е, е има, имате ли бележки по дневния ред? Не. Добре. Втора точка. Одобрение на протоколите от заседанията от декември и януари. Е, Проекто е, протоколите са ви в е, документацията. Ако в хода на днешното заседание не постъпят е, е, възражения или бележки, е, протоколите ще се считат за одобрени. Точка трета. Е, относно е, езиковия режим, относно превода, превежда се на всички езици, с изключение на чешки, литовски, латвийски, малтийски и шведски. Сега преминаваме към гласуването и ще гласуваме. Започваме с модернизиране на системите за висше образование в Европа. Това е доклада на господин Токаш. Господин Токаш, искате ли да вземете думата? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. За мен беше голяма чест да изготвя този доклад. Е, сътрудничихме си много добре с всички политически групи, с политическите групи, докладчиците в Сянка. Искам да благодаря специално на докладчиците в Сянка Катерини Навидалова. Нейният предшественик беше господин Берлингуер на господин Мигалски, ма и Фонтана Лоренцо. Освен това, много ни подкрепиха експертите от групите и от Комисията по култура, от Комитета на регионите и а, а, Европейската асоциация на университетите. Моля ви, подкрепете доклада. Благодаря, господин Търкеш. Аз искам да попитам нещо. Искам да помоля за смяна на гласуването на първата страница изменение 34. То е по а, то е по-общо. Бих предпочела, ако нямате нищо против, 34 да се гласува преди ФЕМ 8. Ако сте съгласни, добре. Ще направим така, както се предлага. И така, започваме с гласуването. Започваме с изменение 28. Докладчика е за. Против, въздържали се, приема се. 29. Докладчика е за. 30 пада, казва председателката. 29 за, против, въздържали се, приема се. 31, докладчик е за. За, против, въздържали се, приема се. 32, докладчика е против. Нека да гласуваме електронно, ще бъде по-лесно. Вие нямате карта ли? Добре, ще трябва да ви преброим отделно. Режим на гласуване. Okay, we close the vote. Край на гласуването. 12 за, 12 против, 12, 1 въздържал се, отхвърля се. Всъщност с двата гласа за се приема. Значи а, гласовете са равни. Съжалявам, не е приятел поправката. Изменение 33. Докладчик е против. За. Това беше за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение е, изменение 34 Докладчика е против. Кой е за? Добре, нека да гласуваме електронно. Ще бъде по-лесно. Край на гласуването. 12 за, 14 против. Отхвърля се. Сега преминаваме към 35. докладчик е а, е, против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не сме гласували в М8. Да, всъщност трябва да се върнем и да гласуваме изменение 8. Докладчика е против. Коза? Против. Въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към параграф 2. Компромисно изменение 1. Докладчика е за. Коза? Против. Въздържали се, приема се. Отиваме към 42 е, докладчика е за коза, е против, въздържали се, приема се. 43 коза, против, въздържали се, приема се. 44 докладчика го поддържа, за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 45. Докладчика е против. коза. е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46. Докладчика го подкрепя. Той е за? Против. Въздържали се. Приема се. 47. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 48. Докладчика е за. Кой е за? Нека да гласуваме електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. 15 за, 13 против. Приема се. 49. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51. Докладчика е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 50, докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля. Извинявайте, приема се, казва председателката. Не искам да променя начина по който вие работите, може ли първо да гласуваме за, после против, после а, после а, против? Да не споменавам докладчика. Добре, позицията на докладчика. Добре, продължаваме с 52. Кой е за? Против? Нека да гласуваме електронно. 52. Край на гласуването. 15 за, 11 против, 2 въздържали се, приема се. Преминаваме към параграф 3, изменение 53. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 54. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 коза, е против, въздържали се, приема се. 65 за, Гласуваме за. Не, гласуваме 65, обичате. Решили сте как да гласувате. Против, въздържали се, приеме се. Преминаваме вече към компромис 2. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 63. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменени 66, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 67 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 70 за против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме на изменение 68 за. Нека да гласуваме електронно за 68. Режим на гласуване.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 40 за, 15 против, отпада 113 за, против, въздържали се отпада 114 за, против, въздържали се отхвърля се 115 за, против, въздържали се приема се 116 за,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 против, въздържали се, приема се 131 за, против, въздържали се, отхвърля се 132 за, против, въздържали се, приема се 103 за, против, въздържали се, приема се 129 е отеглено, 134 за, Нека да проверим електронно. Кой е за? 134. Край на гласуването. 15 за, 12 против. Приема се. 135 коза. Е против. Нека да проверим. 135. Режим на гласуване. Край на гласуването. 16 за, 13 против. Приема се. 136. Кой е за? 136 гласуваме. А, това е друг вече. Против. Въздържали се. Приема се. 137 за против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 139 за. Нека да проверим електронно. Седемнайсет за. Приема се 140 кой е за. Против въздържали се, приема се 141 за, против, въздържали се, приема се 142 за, Нека да проверим, ако обичате. Осемнайсет за, 11 против. Приема се 143. Кой е за? да проверим електронно, защото мнозинствата се променят. 15 за. Приема се. 144 кой е за? За. Против. Мнозинство. Отхвърля се 145. За.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 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 170, 169 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, приема се. 171 за. Да проверим електронно, ако обичате, режим на гласуване. 171. Отхвърля се. 172. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. 173. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се 174 за, против, въздържали се, приема се 175 за, против, въздържали се, приема се 176 за. Нека да проверим електронно, ако обичате.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 а всъщност тук е разделното гласуване. Гласуваме първата част. Кой е за? Нека да гласуваме електронно първата част на 180. на 14 отхвърля се втората част. Втората част, кой е за, кой е против? въздържали се, отхвърля се. Изменение 6, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за. Да проверим електронно. 8. 16 to 12 it's adopted.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 13 за, 14 против, отхвърля се 21. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се 22. Отново разделно гласуване. Кой е за първата част? Против, въздържа втората част. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се 23 за Нека да проверим. 23. 11 на 18, отхвърля се 36, кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се 24, за? Против? Въздържали се, отхвърля се 25, за? против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2, 26, кой е за, против, въздържали се, приема се, 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1, кой е за, против, въздържали се, приема се, 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. Осно изменение 3, изменение 4, кой е за? Нека да проверим. Извинявайте, 21 на 7. Приема се за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към становището на Комисията по правата на жените. И така. Предложение А. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение Б. Кой е за? Нека да проверим. 12 на 17 отхвърля се. С. За. Нека да проверим. Четиринайсет на 15 отхвърля се Д. Нека да проверим отново. 14 на 15 отхвърля се е латинско, същото мнозинство. Кой е за? Против. Отхвърля се. F. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно. За. Против въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против. Нека да проверим.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 Край на гласуването. 11 на 16 отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега окончателно гласуване електронно. Кой е за? Okay. 25 to 2 to 2. 25 за двама против, двама въздържали се. Поздравление за господин Тъкеш. И сега преминаваме към становището на господин Локегард. За съжаление той не е тук. Иска ли някой друг да вземе думата вместо него от групата АЛДЕ? Господин Локегард не може да бъде тук. Той е в Южна Африка. Така че той е там и се надява, че ще гласуваме и без него. Um, Започваме с параграф 2. Едно. Втората част. За против. Отхвърля се. Допълнение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3. За. Против Въздържали се. Това трябва да го проверим. Отхвърля се с 18 гласа. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържава се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. За, против, въздържали се, приема се. И гласуваме за целият документ, кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към гласуване на проекта. Okay, we come to the by Mrs. Vergia. Гласуваме по доклада на госпожа Вържия. Искате ли да вземете думата? Благодаря, госпожа председател. Аз бих желала да благодаря на всички докладчици в Сянка и на сътрудниците е, в парламента, защото аз организирах доста заседания по това законодателно становище, тъй като за мен аз първи път се занимавам с такова законодателно становище. Не ми беше лесно и аз трябва да кажа, че имайки предвид дискусията, която проведох с докладчиците в Сянка, беше ми странно да видя, че толкова хора гласуваха против аз бих желала да се запасят много неща в компромисното, компромисните изменения. Благодаря, госпожо Вержия. Сега започваме да гласуваме. Всъщност господин Сакели иска думата. Yeah, Чисто информационно защо не гласувахме електронно на становището на господин Лок Харт. Имаше ли някаква причина за това? Винаги окончателното гласуване е електронно. Никога не съм виждала преди да не се гласува окончателното становище. Ако искате, можем да повторим гласуването. Да, всъщност винаги, когато има окончателно гласуване, е, мнозинството е ясно, просто като информация питам. Добре, нека да го направим тогава, да, за да няма проблем. Е, нямаше подтекст, нямаше някакво дълбок смисъл. Гласуваме електронно е, становището на господин Локегард.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 56 за, против, въздържали се, приема се и преминаваме. Искате да проверим? Да, 56-то изменение. Отхвърля се с 11 гласа за само. Преминаваме на 22 за против, въздържали се, приема се. 23 за против, въздържали се, приема се. 24 задържали се, приема се. 57 за против, въздържали се, приема се. 26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 въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 44 първата част за, против. Може ли да проверим? Мисля, че се приема с мнозинство, но да проверим.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 26 гласа за. Приема се документа. Поздравления за госпожа Вържия. И последният вод за днешния ден е докладът на госпожа Бенараб Ату. Искам само да попитам един колега някои от колегите, с които, които работихме заедно. И сега започваме с гласуването за, против. Първото предложение се отхвърля. Предложение номер 2 за, против. Това ще го проверим по електронен път. Отхвърля се с 16 гласа. Устно предложение а, номер 3. А, за против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5. За. Може ли да проверим?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 Компромисно предложение е едно за, против, въздържали се, приема се. И преминаваме към изменение 16 за. изменение 16 за. Може ли да проверим електронно? Приема се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 11 на 15 гласа. Отхвърля се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против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 приключили гласуването за днес и господин Биски ще поеме So, good morning everybody. И така, добро утро на всички. Моля да ме извините. А, трябваше да представя доклада си в Комисията по външни работи, затова не може да бъда тук. И така. Много се радвам, че колегата Мартинес Мартинес е тук. При това за трети път, който ще говори за Дома на европейската история. Това беше на инициатива на господин Петеринг, предишния председател на Европейския парламент. Имаше комисия от експерти. <clears throat> Беше ни представен а, този проект през декември 2008 година. Мина време и искаме да видим какво се е случило междувременно, какво се планира. И така, господин председател, продължете. Благодаря, Дорис. Аз ще говоря на испански. защото като заместник председател също отговарям и за всички въпроси, свързани с многоязичието, така че аз се възползвам от възможността да говоря народния си език. Първо, благодаря, че ме поканихте, между другото за пети път в вашата комисия. Госпожа Пак и госпожа Палиадели, която в момента не присъства, са много активни членове на комисията. Те са членове и на кураториума на проекта. Смятам, че тази комисия трябва да следи и следи е, възможно най-отблизо развитието на проекта. Проекта си е поставил много амбициозни цели. Той е доста е, впечатляващ е, проект. И сме достигнали до една точка, от която вече няма връщане назад защото е, проекта продължава да се развива и е, довършването му изглежда гарантирано. През а, изминалия период от време беше постигнат напредък или, с други думи, бяха направени нови неща, за които трябва да ви разкажа. А, първо, ние доста напреднахме по отношение на сградата, а, в която се помещава музея. Проектът е доста голям. Първоначално разпространихме информация от всякакъв характер до световната общественост, която се занимава с музеите, разпространихме информация до архитектите и като начало получихме 130 проучвания от архитекти, 103 са запитвани от хора, които искаха да получат повече е, информация. А, след като получиха допълнителна информация за проекта, 30 заявиха интерес а, за участие. Тези а, е, 30 е, предложения бяха разгледани от е, специалисти и 12 от тях е, бяха допуснати до, да участват в разработката на предварителни проекти. От тези 12 беше направен избор Журито, което направи този е, избор, беше изключително компетентно. В него членуваха едни от най-добрите архитекти на Европа. Бяха избрани по два и най-накрая остана един проект. Шес и Морел е френски екип. Това е екип, който беше избран. Те е, работят съвместно с един германски и с един белгийски е, екип. Е, с други думи, екипа, който разработва проекта е международен. Този френски екип е работил по проустройството на Пти Пале в Париж, но също така и на други музеи, например музея в Тулуза сградата сградата, където трябва да се помещава музея, според мен е много интересна. Под, тя ще бъде под формата на буквата латинско У. Достигнали сме е, до следния етап. Избран е, е избрана организация, която ще разработи е, проекта и е, сме предвижили напред нещата по бюджет, от бюджетна гледна точка парламента за 2012 година отпусна, е отпуснал сумата или предвидил сумата от 13 милиона евро, доста значителна сума. Е, 11 е, от тези 13 е, милиона е, вече са предвидени в отчисленията. Не са предложени а, изменения към така направеното предложение, освен от някакви много малки а, групи от а, депутати или отделни депутати. Е, така че за 2012 предвидена сумата от 13 милиона, за 2013 от 11 милиона и още 4 милиона за 2014 година. Надявахме се е, музея да може да бъде открит през първата половина на 2014 година, т.е. непосредствено преди изборите за Европейски парламент. Важно е да се знае следното. А, ние доста напреднахме по отношение на а, това, което ще съдържа този дом на европейската история. За а, работа по тези въпроси беше а, съставен технически екип бяха избрани хората, които ще ръководят проекта. Беше избран директора на музея госпожа Фон Гал, която седи на задните редове. Смятам, че ще бъде чудесно, ако тя също има възможност да говори пред комисията, за да изложи своите виждания и да обсъди с вас какво ще е, се помещава в е, този музей наред с а, директора, с дълга и сложна процедура, но много прозрачна в същото време. Но по този начин се случват нещата в Европейския парламент. Има, както е обичайно, много кандидати. Всички трябваше да бъдат изслушани. Някои някои отпаднаха още при разглеждане на техните автобиографии. Резултатите обаче в крайна сметка бяха много интереси и от е, десете или осемте човека, които бяха е, избрани, е, се те бяха обсъдени надълго и на широко от е, журито а, е, и а, една група от 18 историци е, е, беше назначена с е, договор. Това са 18 историци от 13 различни държави на Европейския съюз, от север, изток, запад и юг. Един важен елемент, на който искам да се спра, е един въпрос, който не беше, може би, за толкова предвид от е, екипа, е въпроса за парламентариума, дума на Европейския е, парламент. Е, този парламентариум вече беше открит и той е много интересен. Всъщност проекта за дом на европейската история включва и парламентариума, за да може по този начин да се адаптира към настоящата ситуация. Много интересна е симбиозата между тях в парламентариума. По много интересен начин се представя Европейския парламент и няма да бъде добре, ако дублираме работата. Трябва да имаме предвид, че двата проекта изпълняват една и съща мисия комуникацията и информацията за граждани, за посетителски групи, информацията за европейската идентичност и за е, европейската е, ситуация е нещо, което работи в полза на цяла Европа. С други думи, парламентариума вече съществува, ще може да ползваме някои а, елементи от него, например аспекта на многоязичието. Не знам дали вече сте били в парламентариумата, тези от вас, които още не са го направили, ще ги помоля да го направят. Многоязичието е един от много впечатляващите аспекти на парламентариума. А, могат да влязат е, четирима души, говорещи на различни е, езици от всичките 23, вече ще бъдат и 24, е, могат да си сложат слушалки на ушите и заедно, въпреки че говорят различни езици, да посетят изложбата. Един да слуша словенски, друг гръцки, трети испански и така нататък. Този модел трябва да се пренесе върху дома на европейската история. С други думи, опита вече е натрупан с разработката на платформата парламентариума и могат да се направят съответно и подобрения на опита. Във всеки случай е много интересен за дума на европейската история. Трябва да ви кажа още нещо. В момента се занимаваме с две неща. едното е разработката на съдържанието на дума на европейската история. Е, що се отнася до мен, самия важен те този дом на европейската история представлява източник на вдъхновение, не защото е, е, ще бъде чудесен е, музей само, а защото бяхме а, в а, Лайпциг и в Берлин и наблюдавахме различните инициативи, които са свързани с а, този а, а, проект. Техниците а, работят а, по разработката на съдържанието. В това ще участваме и ние. Не искаме за момента да се намесваме в административната част. За момента искаме да оставим а, историците и специалистите по музеите да разработят своята част, а на един по-късен етап и ние ще дадем нашето мнение. А, Дома на европейската история ще се простира на 4000 квадратни а, метра и 800 квадратни метра ще бъдат предназначени за временни изложби, тъй като сме във връзка с а, стотици, скоро ще станат даже хиляда музея в Европа, домове на културата, университети, т.е. с най-различни институции, които проявяват а, голям интерес. Смятам, че трябва да ги включим доколкото е възможно в този проект, за да могат те да участват с а, временни изложби а, тук на място, а, но и на други а, места. Мисля, че е, за момента нещата са ясни, е, проделени са бюджетните спънки, т.е. имаме гаранция, че проекта продължава. От една страна разработваме съдържанието, научното, академичното съдържание на изложбите, на постоянната експозиция на временните изложби. Паралелно с това върви още един процес, към който искам да се отнеса колкото може по-дипломатично, но този процес съдържа доста изненади за нас. А, оказа се, че е много сложно да се получат необходимите разрешителни, за да започнем работите. Онези от нас, които а, нямат необходимия опит, а, смятахме, че имаме чудесен проект, известни архитекти и разрешителното ще дойде почти автоматично. Това изобщо не се оказа така. Структурата на бългийската държава се оказа изключително сложна, а, може би точно толкова сложна, колкото и във всяка друга федерална държава, като моята, например, но като цяло нещата са сложни. Не, говорим си не с една инстанция, а с 4-5. Е, говорим от една страна с Бългийската федерация, с региона, в който се а, е, намираме, с общината. С е, Комисията за а, музеите и всякакви подобни организации. Това са все затруднения, а, каквито не очаквахме да имаме. Пожарната също трябва да даде а, своето съгласие и да завери проекта получаването на разрешително от пожарната може да забави проекта с 2-3 месеца. И това са все неща, които не могат да бъдат задвижени паралелно, а трябва да бъдат разработвани последователно. В политическо отношение всички бългийски власти са дори във възторг от проекта. Те са във възторг от това, че в сърцето на бългийската столица ще се построи музей, който ще бъде брилянтен от архитектурна гледна точка и така нататък. Естествено, че всички са за този проект най-вече са за това, защото не очакваме никакъв финансов принос от тяхна страна но те са и загрешени, защото музея ще бъде тук отзад в парка Леополд, а парка Леополд е е, е район, в който а, трябва да се съблюдават архитектурните особености, има максимална височина на, гра... на сградите и така нататък. Това са все неща, които съществуват и в а, а, другите страни. Но ето на този етап се намираме в момента. Аз мятам също така, че трябва да се вземе предвид Е, това, че музея цели да привлича три типа посетители. На първо място посетители от е, Европа. Те се разделят на две групи посетители от страни членки на Европейския съюз и е, страни, които не са членки на Европейския съюз в Европа. Друга група посетители са посетителските е, групи, които каним ние. Това са хиляди посетители годишно. И третата група са а, е, а, е, индивидуалните посетители, които посещават град Брюксел. Сред тези индивидуални посетители ще има европейци и неевропейци, т.е. трябва да помислим как ще се обърнем към неевропейците, например към японците, африканците, посетителите от Латинска Америка, т.е. хора, които не са европейци, нямат и намерение да стават европейци, но музея се е, е, насочва и към тези групи. Те невероятно също ще се поинтересуват от това чудо на европейската интеграция, случило се на континент, на който народите в продължение на столетия са били в конфронтация. И е, Европа в продължение на е, годините е, е нарушавала човешките права не само на своята територия, а и извън своите граници и се е развила в момента до един етап, на който защитава ценности, които са интересни извън границите на Европа. С това искам да кажа, че от проекта се интересуват граждани, не само граждани на Европейския съюз, но и а, е, страни като Русия и Турция. Може би те се интересуват дори повече от този а, е, процес, а, е, защото те с право считат, че имат място в европейската история и с право се питат по какъв начин ще бъде показана тяхната роля. Русия ще бъде бъде взета предвид и Турция ще бъде взета предвид. Османската империя също ще бъде отразена или пък също така и Съединените щати. Интересно е каква връзка ще се направи с Съединените щати. Интересно е какво ще се покаже и какво няма да се покаже. Също така ще бъдат отразени държавите, които са бивши колони. Аз получавам а, а, повече запитвания от страни извън Европейския съюз, отколкото от а, нашите държави членки. И понякога оставам с впечатлението, че Европа не проявява достатъчно интерес към а, проекта. Това все пак е обяснимо, защото до момента проекта не беше се развил до съответната степен и преди да бъде сигурен, не искахме да вдигаме твърде много шум. Председател председателя Петеринг организира пресконференция, на която мисля, че вие трябваше да участвате. по време на тази пресконференция някои заседнаха в асансьора, но както и да е, пресконференцията се състоя, докато някой като мен и госпожа Саники прекарахме известно време на тази пресконференция, заседнали в асансьора, но и това е част от европейската история. Ето това имах да кажа. Ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря. В, в всеки случай ми се иска членове именно на членовете на именно тази комисия в подробности да следят развитието на проекта. членовете на президиума, като мен, като Пътеринг и така нататък, съвсем съзнателно не участват в научните дискусии, които сега се провеждат под ръководството на директорката, но рано или късно ще трябва и парламента да оцени проект, защото политическата отговорност се носи не от екипа учени, които работят, а от парламента. колегите е, от парламента и най-вече Комисията по култура е, трябва да кажат своята дума. Благодаря. Тук е, става въпрос за е, много високо културен проект, е, който обаче е свързано с нашия живот, нашето ежедневие. Много интересно описахте ежедневни ситуации а, засядане в асансьора и така нататък. Ние живеем а, в а, този а, реален свят и не бихме искали да пропуснем нищо, което да е част от историята на Европа този музей няма да представлява конкуренция на парламентариума задачата, която си постави, е съвсем различна. Тук е, става въпрос единствено за онова, което е важно, което Европейският съюз иска да предаде като послание на своите граждани. Това е един е, културен е, проект, който ние искаме да подкрепим, както сме правили до сега. Госпожа Дели е част от културните среди и има отношение към тези въпроси. Онова, което е характерно за този проект е че ние от, от, от самото начало работим с експерти и в рамките на много прозрачна процедура са били избрани хората, които работят върху проекта. Няма само представители на старите държави членки, имаше от самото начало поляк, който е част от президиума, всички, които се интересуват от тази тема и искат да допринесат с своето знание и своя ентусиазъм, могат да участват. Художественото ръководство в момента се занимава с ужасяващият въпрос за това как да изберем съдържанието, което ще бъде показано в музея. Това са обсъждания, които предстоят и текат в момента, Искам да ти благодаря за прекрасната работа. Ти е, трябва да се биеш в най-предните редици. И сега е, разбираме какво, каква е необходимостта да се работи в тази посока. Не можем винаги да говорим за кризата, в която се намираме. Трябва да обърнем внимание и на нашата култура, така че трябва да сме сигурни, че това е едно чудесно а, нещо, което ще се осъществи. От време до време се случват неочаквани препятствия, като, например, намесата на един кралски съвет, е, който все, е, все още е, не, не се, не се опитваше да ускори нещата. Благодаря. Аз имам няколко коментари и два въпроса към господин Мартинес. В края на вашето изложение вие казахте нещо, което май не искахте да кажете. Вие казахте, че това ще бъде музей, който а, е демонстрация на чудото на ин, интеграцията, как Европа се е интегрирала през последните е, десетилетия и че това вече е а, постигнато. А, това а, дом на европейската история ли или дом на историята на Европейския съюз? Искам да спомена един а, известен английски философ, който казва, че не трябва да създаваме общности, които не са необходими. Това е окрам. Така че Европа има история 2500 години, как можем да се съсредоточим, как може да концентрираме тази история на 800 квадратни метра. Трябва да определим приоритетите и това ще бъде политическо решение, не а, художествено, независимо от това колко е голям този дом на европейската история, ще трябва да а, се подчиним на някои ограничения което ще доведе до нещо, което аз бих квалифицирал като а, като престъпление срещу европейската история. То представям си, че един е, музей в, Германия или в Полша или в Испания ще бъде нещо различно. Не можем в една сграда да набутаме историята на целия Европейския съюз. Искам да спитам господин Мартинес колко ще струва а, построяването. Вие казахте колко милиона ще бъдат дадени тази година и следващата година, но колко ще бъде общата стойност на това на, на тази сграда. Вие казахте, че 18 историци от 13 държави работят по проекта. Това означава, че 14 държави не са представени. Това означава, че някои държави също така пък са представени от няколко историци, докато други не са представени изобщо. Можете ли да ни изпратите този списък на историците, за да видим кои са те? Председателката. Благодаря. Всичко е съвсем прозрачно. Не искам господин Мегалски да твърди, че ние, е, че един полски историк няма достатъчно широк поглед, за да може да участва в разработки върху общата история на Европа. следващото изказване, госпожа Камар Ебър. Благодаря. И аз мисля, че историците не са толкова тесногърди, че да не могат да погледнат отвъд а, собствената си територия. Така че смятам, че изборът е бил смислен и тази група от а, избрани историци ще успее да се справи с поставената им задача. Ясно е, че разполагаме с ограничено пространство, доколкото разбрах 4000 квадратни метра, освен това 800 квадратни метра за а, сменящи се изложби и а, по този начин различните държави и членки ще могат да поставят различни акценти, ще бъдат интегрирани по различен начин в а, дома на а, европейската история. Съгласна съм с а, това предложение да се покани директорката на музея, за да се запознаем с идеите по какъв начин ще се представи европейската история, която е доста обхватна, в тези 4000 квадратни метра, без да бъде урязана прекалено много. Ясно е, че не може всичко да бъде изчерпателно представено може би мога да те помоля да кажеш докъде сте стигнали с тези обсъждания във вашия екип. Ние в нашата комисия вече обсъждахме какво означава музей на европейската история. Дали ще започнем от Адам и Ева и бавно ще стигнем до 2012 година и по какъв начин можем да ограничим темите и съдържанието и е, да започнем е, през 1879 година. Може би вие имате вече идеи от е, музейно-педагогическа гледна точка как да се направи един подходящ избор на теми. Един въпрос за финансите, разбира се, това ни интересува като парламент. Знам, че се водиха разговори какви ще бъдат текущите разходи на музея. Разходите по създаването на музея са едната страна на нещата, но музеят веднъж построен трябва да бъде поддържан и това също ще причини разходи. Искам да попитам доколко Европейската комисия ще се включи в текущите разходи. Може да кажеш докъде е стигнала тази дискусия, защото този музей не е само проект на Европейския парламент. И в този смисъл ще бъде чудесно не само ние да отговаряме за тясното финансиране, а и да поканим другите европейски институции също да се включат в споделянето на тези разходи. Благодаря. Мисля, че ние сме бюджетната институция, ние даваме парите, другите няма да имат нищо, ако не им го дадем, така че можем да работим в тази посока. да изчакаме първо да се започне действително съществуването на музея. Господин Тюкиш. Tisztelt elnök asszony, kedves alelnök úr, Уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми е, господин вице-президент, председател. Самият аз е, като вице-председател участвам в заседанията на а, е, тази комисия. Господин Пътеринг често ни гостуваше и а, познаваме доста подробности около проекта за музея на европейската история. Радвам се, че този проект в момента се придвижва напред и смятам, че ние имаме задължение като членове на Комисията по културата да придвижим този проект напред. Говорим за европейското единство, сега сме в време на криза, но дори в времена на економическа криза не трябва да забравяме мястото на историята, място на културата в нашата история. И в този смисъл искам да благодаря на господин Мартинес за неговия, неговото изложение. Може би има и области, които сега ще застанат в центъра на вниманието. И тук ние като Комисия по културата трябва да упражним влияние върху избора на тези теми. От една страна това въжи за тоталитарните режими. Господин Мартинес от е, държава, която има тоталитарно минало. Самият е, аз е, също съм, имам опит с подобни тоталитарни режими. Те а, са съществували както в а, изтока, така и на запад в Европа. А, и тук трябва да мерим с един аршин източните и западните диктатури, защото смятам, че диктатурата по същността си е една и съща навсякъде по света. И можем само да се радваме, че сме преодоляли тези режими на диктатура. Сега в сградата на Европейския парламент имаме тази мемориална платформа, Госпожа Гал се е посветила на тази тема. Бих искал това също да се вземе предвид. Току-що гласувахме моя доклад за висшето образование. В него се казва на английски, че трябва да стимулираме демократичните ценности и разбирането и да имаме общо разбиране за тоталитарното минало. Смятам, че и религиозното измерение има място в а, този смисъл. В момента ни живеем в а, а, светски държави, могат да бъдат. А, а, може да се каже, че тоталитарните режими са били почти атеистични въпреки всичко, в общата европейска история трябва и религията да получи свое място. Има един трети аспект, който не е в центъра на нашето внимание, именно мълцинствата. Всеки седми граждани на Европа е член на някакво мълцинство. Тоест принадлежността към мълцинствата и вниманието, което им се обръща е нещо съвсем нормално за нас в Европа. Господин Мигалски каза, че не всяка държава има свой представител в комисията. И в този смисъл е трудно да се включат всички държави, защото не, не всички имат цялостна информация какво се случва в най-затънтените ъгълчета на държавите членки. Например, в Румъния има немско говорящи, немско говорящо мълцинство и от 1580 година съществува религиозната толерантност. Има а, закон, който гласи, че протестанти и католици трябва да бъдат равнопоставени. И от тази гледна точка подобни настроения, подобни нагласи съществуват и в Централна и в Източна Европа. Можем да се попитаме също така какъв регион представлява Централна Европа? Всички тези въпроси трябва да бъдат взети под внимание. Председателката, разбира се, всички тези въпроси ще бъдат разгледани, когато научните посветят на съдържанието на музея. Разбира се, не можем да бъдем справедливи към всички, но, скъпи колега Туркиш, можем да сме сигурни, че всички учени, които ще работят, ще се снабдят с цялата необходима информация, т.е. независимо от националността на учените, които ще разработват съдържанието, те ще се информират какво се е случило във всички държави членки. Ще имаме предвид и това, което аз случайно знам, невероятните църкви около град Сибил в Румъния. Така че тази дискусия за съдържанието трябва да водим тогава, когато а, присъстват специалисти сред нас. Не смятам, че моя колега, а, който не е специалист, може да отговори на всички тези въпроси. Мисля, че само специалисти историци могат да отговорят на поставените от вас въпроси. Още веднъж ви благодаря за вашата забележка. Обръщате внимание на неща, които са важни за нас. Сега давам думата на мадам Бержия. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на господин Мартинес за неговите грижи и за това, че той винаги ни информира редовно за този наистина много хубав проект. Аз много обичам историята и а, историята от европейската гледна точка може да изясни много неща. Много държави имат неодавна очертани граници, когато а, с, се погледне исторически, много неща ще си <clears throat> дойдат на мястото. Аз препрочитам една книжка, която беше издадена във Франция, която се нарича Нашите предшественици от Галия. и всъщност тук се наместват някои идеи. Това е много важно. Би трябвало да обърна внимание господин Мартинес да отговори на въпросите. И, ще бъде много интересно да чуем директорката на музея, защото тогава ще видим подхода, който ще се използва и тогава вече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 ще си дойдат на мястото, включително а, религиозния а, аспект. Има много вероисповедания, има много а, а, избивания, които са а, извършвани в Европа. Имало е избивания и а, избиването на евреи не е започнало във Втората световна война. Аз мисля, че всички тези въпроси е, ще бъдат отразени. Аз се ужасявам често, когато се говори за Европа, когато Европейския съюз говори от името на Европа. Така че аз имам една, един малък въпрос, когато господин Мартинес казва, че това е проект, подкрепен от Европейския съюз. Аз се питам какво да кажем за другата Европа, която все още не е в Европейския съюз и тя би трябвало да намери своето място в този музей. Благодаря, госпожо Вържия, казва председателката. Господин Скория. Благодаря, госпожо председател. Бих желал да благодаря на господин Мартинес за неговия принос. Той винаги ни дава актуална информация за това какво се случва и това е много полезно. Когато разглеждаме Дома на европейската история, за мен това е нещо много важно. Това е едно средство, което ще ни даде възможност да разберем по-добре какви сме били, какви сме сега. И аз мисля, че някои аспекти те се наместят, но ще бъде много трудно да не се от отрази, че е имало ренесанс, барок, романтизъм. Всичко това са истински европейски движения. Това са неща, които са определили нашата идентичност. Те са част от европейската история. Ако, например, разгледаме 19 век, да не говорим за 20 век с двете световни войни, всичко това е европейска история. Естествено са се случвали и други неща извън Европа, но мисля, че е много важно да а, разгледаме заплахите на историята, за да можем да разберем историята а, пълно. Нашите а, университети, нашите библиотеки са пълни с исторически книги, с различен поглед, различна гледна точка към европейската история, но имаме много инструменти, които можем да използваме, за да може да изгладим някои критики, които чуваме. И аз мисля, че наистина трябва да насочим вниманието си а, както трябва по този проблем. Ние осъзнаваме, че има обща нишка, която е важна за всички нас и която може да ни помогне. Дори тогава, когато гледаме нашите обсъждания в парламента, много е важно да разберем кои сме били, къде сме били. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä ihan lyhyesti muutama sana tästä ensinnäkin omasta ja Искала се натри. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи от ма име, е, от името на много други хора. Ние приветстваме този проект. Е, той е много положителен. А е, именно да се построи дом на европейската история. И ние а, трябва да кажем, че последните европейски десетилетия бяха успешни с интеграцията. Доколкото разбирам, има още много работа и колегата Микаелис и другите не, и други не гледат много благосклонно на този проект. Но ако имаше друга възможност, това щеше да бъде по-лош вариант, що се отнася до а, съдържанието, би трябвало да се довари на експертите, защото експертите всъщност знаят как а, да организират а, експозициите в Дома на европейската история. Разбирам, че има някои идеологически опасения, че някои линии, някои подходи ще бъдат по-изтъкнати, откроени, ние обикновено подхождаме селективно към гледната си точка и към онова, което искаме да изтъкнем и тогава, когато господин Търкеш посочи идеята на значението на християнството, е, е, аз съм сигурен на сигурен, че е, няма да има група историци, които да изключат а, този аспект. Само някои политици биха изключили този проблем. Историците разбират а, те, историците познават историята на Европа и те знаят, че цялата европейска цивилизация, и европейското развитие се основава на християнството. И, ам, християнско-юдейските ценности всъщност са в сърцевината на европейското развитие. Тук искам да подчертая, че проекта е добър, а съдържанието трябва да се остави на експертите, а ние политиците не би трябвало да водим дебати по съдържанието, тъй като имаме много добри експерти. Те определено ще се занимаят с тези теми обективно. Независимо от празнотите в Европа, Европа въпреки всичко е успешна. Трябва да спра тук, но това е една много вълнуваща тема за някои приятели и много добре, че експертите а, и за съдържанието на този проект а, Дом на европейската история и така би трябвало да бъде. Господин Кели. Благодаря, госпожо председател, и благодаря на господин Мартинес. А, от личната работа в тази специализирана сфера. Това е много важен проект и особено ако можем да го насочим, както казахте, госпожо председател, по една европейска писта, а не по тя с тесния коловоз на националните интереси. Европейска Европейския съюз и неговата история би трябвало да а, бъде а, един от акцентите. Държавите членки, които не са в Европейския съюз, трябва да бъдат е, обект на различно третиране. Съгласен съм и с казаното от господин Търке за значението на християнството. Сега тенденцията е да се принизява ролята на религията. Господин Танкев каза, да, добре, да оставим нещата на експертите. Наистина, до известен степен това трябва да се направи, но трябва да се определят параметрите, на които те да работят и това е много важно важно за нас. И последното нещо, което искам да кажа е, че виждах отвратителни статии, които бяха а, се появиха в, в британския печат и бяха препечатани и в моята страна за групи посетители на Европейския парламент. Когато идват а, групи, дава ли им се приоритетен достъп и просто още веднъж а, задължително ли е да се дава а, а, да се дава субсидия, за да може такива групи да посетят дома на историята, защото може би по този начин ще може да се противопостави на някои от неправилните статии, които подклаждат евроскептицизма. Благодаря. Последно, господин Борис. Благодаря, госпожо председател. И аз бих желал да благодаря на господин Мартинес най-искрено. Разбирам, че най-трудното е да се преодолеят административните и техническите препятствия. Но това, което е най-важно, е идеята. Това е наистина една прекрасна идея, много амбициозна задача. Никой не се е взел да представи историята на Европа на едно място понятията, концепциите за а, историята, колкото по-рано ги разберем, толкова по-добре. Тъй като това е един въпрос, който а, събужда много емоции, много противоречия. Естествено, трябва да представим историята на целия континент, а не само на Европейския съюз, защото Европейския Европейския съюз историческо събитие на историята на Европа е нещо много по-голямо. Да помислим за древна Гърция, древен Рим, философията, християнството, е, еврейското влияние. Имали сме крале, империи в Европа и въпросът е а, до каква степен представенето на Европа ще бъде а, широко или а, тясно като подход. Ние ще ви помогнем и колкото по-рано знаем каква ще бъде съдържанието на музея, толкова по-лесно ще можем да ви подкрепим. Председателката. Благодаря всички. Е, името, което беше споменато, е тая Фок Ван Гал, е, седи на последния ред черна коса и е, очила. Тя е, е, е словенка или със местен происход Словения и Холандия. Тя е бивша членка на нашата комисия. Чудесно е според мен, че е избрана за директорка на музея Констанца. Много се радвам, е, че си тук. Дай ни правилните е, отговори. И сега е, заключение. Благодаря, ще се опитам да се съсредоточа. Някои от изказванията бяха много важни. Нека да кажа първо а, нещо по въпроса на господин Михал, Мигалски. Трябва да разберете, че би било сравнително лесно да се направи музей с 27 зали и във всяка зала да се постави историята на държавата и тогава вече би било още по-лесно държавите да измислят историята си, но тогава нямаше да можем да постигнем а, дори а, съгласие в една държава. Тук предизвикателството е още по-голямо. И тук казваме, не, става дума за историята на Европа, но а, се съсредоточаваме върху историята на изграждането на Обединена Европа. Това е предизвикателството да се изгради една, един музей, а, за процеса на преминаване от континент, от редица народности, които, защото държавите се появяват и изчезват, има държави, които са изключително важни в сегашната глава на историята, но тези страни не са съществували преди 150 или 170 години. Всъщност много малко държави са съществували преди 150 години в същите граници, в които съществуват сега. Три, четири от всички. И това е музея, който а, няма да повтаря съществуващото в стотици музеи. Той няма да казва, че Европа има еди какви си морета и еди какви си планини и реки. Това ще бъде музей, който ще покаже нещо изключително важно да посочи, че от определени важни ценности от политически дейности и от отговорността, поета от политиците, в един момент, в който политиката и политиците са третирани много зле по различни причини и а, са възприемани много зле, много често от общественото мнение, да се докаже, че от ценностите, политиката и политиците а, в една държава, в, в а, в която е имало в един континент, който е имало хиляди войни, истина ще стана символ на мир, стабилност, социален напредък и интеграция. И това е а, ролята на Европейския съюз. Естествено, това не е цяла Европа, но е, тя е всъщност сърцевината на Европа. И това а, се възприема като водещ процес от онези, които са евро... извън Европейския съюз. Това е очевидно на хората, които пътуват в европей... извън Европейски съюз, в Африка, в Латинска Америка. Това е модел как да се замени войната с мир, смъртта с живот, нарушенията на правата на човека с зачитане на правата на човека, заместване на авторитарните управления с демокрация. Казваме 4000 квадратни метра. Вярно. Разбира се, между време, нека да ви кажа, че ръководителя на академичния екип е професор Поручай, така че това е един уважаем поляк, много а, много твърд човек. Е, той е много добър приятел, но понякога заема много твърда позиция по е, нещата, в които вярва. Вярно е, че държавите са се променили. Аз съм неверник, но аз имам а, е, честа да си сътруднича а, да съм си сътрудничил с папата Йоан Павел II. И в един от разговорите, които проведохме, говорихме за Пауша, той ми каза, аз му говорих за онова, което според мен най-великия поет а, на Полша, Мицкевич, всъщност той е роден в Литва, той е поляк от Литва. И аз в Ватикана научих е, всъщност, че Мицкевич е роден а, е, в Литва. Това нещо не знае. Добре, Мицкевич част от а, е, литовската история или от полската? Той е част от а, европейската история. Да не говорим за унгарците. Ние а, и, е, всъщност не можем да направим това. Историците са единствените, които могат да разберат, че историята не признава границите, защото границите се променят практически през цялото време. И сега два конкретни въпроса. Единият въпрос е за разходите. Някой каз, попопита от порядъка на 60 евро и това е вече прието а, в бюджета. Това е 60 милиона евро. Това са разходите, за да се открие музея. А за функционирането му разходите се изчисляват от порядъка на 12 милиона, 11,5 по-точно годишно. А, попитах някой, именно тук комисията се ангажира да участва а, с значителен принос. И аз мисля, че трябва да се опитаме да намерим и други спонсори, включително и държави членки, включително частни източници, които биха искали, например, да подкрепят проекта. И въпросът се поставя, не можем да кажем, нека да чакаме частни инвестиции преди да открием музея трябва да открие музея. Когато той се открие, хората ще вна, внесат пари. Преди това хората няма да инвестират а, а, в проект, който зависи от волята на парламента, защото те искат да кажат, защото ние искаме да а, знаем какво ще има в този музей. Те могат утре да кажат, че проекта няма да се е, изпълнява. Вие казахте 18 историци. Ами, естествено, е, очевидно, не един е, е, историк на държава членка. Тук са музейни специалисти. Никой от тях не е избран по национален принцип. Нито а, поляк, нито угареца, нито французи, нито Испания. Това са хора с визия. Някои от тях имат по-голям опит в азиатската история, други са специалисти в, в сферата на историята на процеса на интеграцията. Повечето от тях са специалисти по 20 и 20 първи век, някои са специалисти по средновековието. Но а, националността на експертите е най-малкият проблем. Аз, аз познавам повече от тях. А, а, там има един испанец, който говори за малцинства и един унгарец, който говори за войната на вероисповеданията. Така се действа. Госпожа Камамер, вашето изказване беше много подкрепящо и аз мисля, че наистина би било важно ко вашата комисия да покани директорката. Но когато говорим за 4000 метра, квадратни метра и 800 метра, това не е много, но има достатъчно място. А, все пак всички трябва да постигнем някакво споразумение за едно а, неутрално представяне в а, а, постоянните изложби, докато времените, гостуващите изложби трябва да дадат възможност и за други проекти, тъй като това е проект всъщност на най-политическия орган на Европейския съюз, Европейския парламент. Да, гостуващите изложби, времените изложби би трябвало да имат възможност да отразят политическите приоритети е, приоритети. Хората, които са с моите политически убеждения, биха искали, например, да има изложба по правата на жените, е, участието на жените в европейската политика, на синдикатите. Добре, да направим а, е, а, изложба за християнството, биха казали и други, или за предприемачеството. Именно в тези времени изложби ще можем не само да проектираме и да отразим плурализма в парламента, но и да вземем а, а, изложби, които са от други институции. Това трябва да направим а, такова усилие. Аз казах, че разходите за функционирането се а, разчитат а, около 12 милиона. Това са само само изчисления. Аз говоря а, на, с колегите. А, колко ще струва всичко това в 2016 година зависи от толкова много неща. В отговор на господин Кели, ам, входа ще бъде безплатен. Това беше въпрос на външен натиск. Второ, трябва да е, функционира 6 дена в седмицата, като един ден да работи до късно. Ние е, изчислихме разходите за стартирането на, про, на проекта. Но всъщност е, ще зависи колко хора ще а, са ни необходими, например, да се осигури сигурността на един обект, а, който ще работи 18 часа дневно. А, мисля, че честно казано, когато говорим за 11-12 милиона евро, това е нещо, което трябва да а, възприемем така леко скептично, работим с, приблизителни числа. На господин Търкеш той много помогна като заместник-председател. мисля, че това, което той каза, е наистина много уместно. Много е важно в музея да се преодолее а, историческото манихейство а, в съвременната история от една страна са добрите, т.е. западните и лошите, които са а, и източните. Аз бях в а, а, затвора, борейки се за свобода, не бях в източна Европа. Това, като каза колегата Търкеш, а, ние се оказахме в една ситуация, която беше в резултат на студената война. Имаше много негативни диктатури, които а, потискаха свободата и тук, и там, и на трето място. И мисля, че ще бъде много важно да се насърчи разбирателство приятелството и солидарността с онези, които са се борили за националното си достоинство, за свободата и за зачитането на правата на човека. И да помним, че има хора, които подкрепят онези, които се борят, защото това е ценност на европейската солидарност, именно тази подкрепа, тази силна подкрепа, подкрепата за унгарците в тяхната борба в 56-та година, към чехите 68 1968 и на испанците, които се борят за свобода. Това е а, въпрос на историята. Онези, които са били в затвора, да се чува онова, което ам, се изразява като подкрепа от хора отвън, хора, които никога не са били в нашите страни. Това беше изключително важно, защото даваше огромна надежда. По въпроса за мълцинствата, за религията, естествено ще трябва да се отрази. Но религията може да бъде нещо много трудно. Госпожа е, Вержия каза за а, това. Религията може да усложни нещата. Не самата религия, не са, а, но историята на религията. Аз идвам от държава, която 800 години е била мюсулманска държава, защото е била нападната от няколко хиляди души. 800 години, 10-20 поколения в Испания Испания е, са били мюсулмани. И там, в тези райони, християните и евреите са можели да а, практикуват своята религия, но а, християнството в момента, в който освобождава даже на територия, а, а, евреите не могат да бъдат евреи, мюсулманите трябва или да бъдат а, или трябва да бъдат да, да, да, да променят вероисповеданието си или а, да бъдат а, а, изпратени в изгнание. Да, ние е, е, изпъждаме онези, които са вярващи, но вярващи не в това, в което ние вярваме. И това е нещо много сложно, но е вярно също така, че в учебниците по история ние говорим за а, войната на религиите. Аз не съм виждал а, война на историята или война на спорта или война на религиите. Да, това всъщност това а, е война между християни. Госпожа Вержия това, което всъщност е изключително уместно и важно, е, че религиите и малцинствата естествено трябва да бъдат отрозени в този музей. И наистина това е едно от много големите и трудни предизвикателства на този проект като християна, а, не, като не християнин мога да кажа, че това е сатанински трудно, огромно предизвикателството. Аз отговорих някои от въпросите на госпожа Вържия. Нещата не могат да се свързват само с територията на Европейския съюз, естествено, защото Европе... територията на Европейския съюз първоначално беше 20... бяха 6 а, държави, а, а, например Словения или Харватия, не са съществували тогава, когато е започнал този процес. И това, което вие казахте, всъщност е много важно. Колко ще бъде важно а, чрез онова, което показваме на то, в този музей, да се релативизират много от проблемите и също така онова, което хората са научили от учебниците по история. Господин Скория, когато вземете думата, аз се вълнувам. Има хора, които успяват да накарат да почувстваш нещо много дълбоко. И тогава, когато вие говорихте, аз наистина се замислих за това колко, труден, колко е трудно това предизвикателство. Когато започнах този проект с господин Петеринг, въобще не съм мислил, че ще успея. Установих обаче, че трябва да се даде шанс на този проект. А, толкова трудно ми се виждаше, че не мислех, че ще успеем, защото да се обединят и да се преодолее всички тези предизвикателства, беше, изглеждаше невъзможно. Германците успяха да постигнат това, но други държави, например като Холандия и Австрия, не успяха. Те не са успели и от години се опитват. Междувременно нашия проект е идея, която а, се пусна в публичното пространство преди 20 години и тя не успя. Тогава нямаше парламент, който да насочва идеята. Надявам се, че ще успеем. Господин Токола го няма. На него и на господин Кели искам да кажа че никой не може да, от, че, да отрече, че християнството е важен, изключително важен елемент. Но не можем да кажем, че това е елементът. Това е важен елемент. Има и много други елементи. Между другото, мисля, че господин Скория много добре разви идеята, че има редица тенденции – понякога културни тенденции, които не познават граници. В момента е много забавно да се проучи как може човек да се придвижва в Европа без паспорти. Аз си спомням, когато говорих с хора, които е, е, са били родени в Трансилвания, те са били родени като част от Австро-Унгарската империя, след което като като юноши са били в... и пет пъти са сменяли националността си. Една много, много възрастна цигуларка, тя ми каза как пътува от Лисабон до Санкт-Петербург в 19 век с оркестъра и те са пътували аз я питам, добре, как го направихте? Вие какви а, пари имахте? Крони или какви, а, а, каква валута? Не, тя казва, аз имах цигулката си. Нямаше значение дали са а, от Трансилвания. Те са си говорили на унгарски в домовете си, но са говорили словашки с друг други свои сънародници. Благодаря ви, господин Кели. Е, много е важно, вие казахте нещо, нещо много важно. Тези, продуек, тези проекти имат невероятен брой врагове всеки, който е против Европа и европейското строителство, беше враг. Имаме хора, за някои от тях е много трудно да се обсъждат. Те о, отричат съществуването на европейска история. Ако някой ми каже, че европейската история не съществува, аз няма да почна да го убеждавам, че трябва да имаме мюзе, музей на европейската история. Имаше много такива хора. Имаше хора, които казаха, защо трябва да се ангажира парламента в такава инициатива. И това беше доста разумно. А, парламента не се е ангажирал с а, такава идея. Но отговор беше, че ако не направим това, никой няма да го направи. А това е нещо, от което имаме нужда. Нужно ни е да покажем на хората каква е идентичността на Европа и как сме постигнали успехите, които сме постигнали. Други казаха, да, ще бъде а, хубаво, но в момента сме в криза и не можем да си го позволим. Аз това го чувам за всяка културна инициатива, по всяко време, винаги има други приоритети. Но имаше много хора, които трябваше да бъдат убедени. Ние успяхме някои от тях да го убедим. Има обаче много скепсис, особено в британските таблоиди, както казахте. В Ирландия, вероятно, те имат по-голямо въздействие, но, например, в много проевропейски държави, като, например, в Германия, са се задавали въпросите ли да. А, Продължаваме с този проект. Това е кауза пердут. Ми, имаше разумни аргументи. Именно за това трябва да се намесим и да поясним. И господин Борис няма да настоявам, за съжаление, административните трудности съществуват, но ние ще ги преодолеем. Единствената опасност е, че вместо да открием музея в 2014, ще го открием в 15 година, но ще го преодолеем. Между другото, госпожа Дюран, заместник председателя, която е, е била министър в Белгия, много активно се опитва да урежда някои неща средствата. Това, като трябва да направим е по никакъв начин да не позволим средствата да нараснат, защото това ще бъде много опасно. И отново трябва да се разберат две взаимно допълващи се неща – Силното допълване между постоянната изложба и временните изложби и а, а, взаимно допълващата се функция на Дома на европейската история и парламентариума и пленарната зала. Между време, но музея няма да показва а, антична изложба. Малко ще поговорим за средни а, векове, но всъщност това ще бъде музей на съвременната история. Но това, което бих желал да кажа в заключение, трудно е за нас да накараме хората да убедим хората, че това е не само важен, но изключително важен проект – Например, хората от моето поколение, хората, които са по-млади от мен, но близо до моето поколение, този музей ще бъде а, много а, вълнуващ, защото той ще бъде един вид филм на нашия живот. И аз съм а, отговорил на това предизвикателство. Не трябва това да бъде музей, а, който е огледало на нашия живот. Той би трябвало да бъде да има релевантност и за децата ни, които не са живели нашия живот и децата на нашите деца, които изобщо не знаят тези неща. Понякога в моята страна разбирам, много се изненадвам, че да кажем за едно 10 годишно испанче и че генерал Франко и католическите а, крале са горе-долу в един исторически а, хоризонт. 50 и 500 години за едно 10-11 годишно дете е нещо като в миналото. Това е исторически хоризонт. Те не виждат тези 500 години, така че е, истинското предизвикателство да не е, се вълнуваме от собствения си опит, който е проектиран в този музей, но да бъдем достатъчно щедри и да изградим нещо, което ще бъде важно и за нашите деца. Благодаря ви за вниманието и се надявам, че ще мога отново да дойде и да ви дам информация. Наистина с право ръкопляскаме. Колегата Мартинес заслужава нашите аплодисменти, защото той с много емоции, с много надпартиен интерес, заедно с господин Патеринг, са двигателите на този проект. Наистина той ни показа колко е важен проект, защото ако ние ние не го направим и някой друг би се сетил, нямаше да можем да му повлияем. Мисля, че ние сме хората, които трябва да направят а, е, този проект и трябва да го направим в духа, който току-що описа господин Мартинес. Мисля, че а, е, за бъдеще и то наскоро ще имаме възможност да говорим с директорката на програмата в момента, в който нещата а, е, озреят, защото не искаме да пречем на размишленията им в а, момента. Ще продължим да следим а, този а, проект а, и нещата, които днес се казаха тук, а, се надявам, че ще бъдат а, взети предвид още веднъж. Много и благодаря, колега. А, а, можеш да отиваш на следващото си заседание. Благодаря. До скоро. Сега продължаваме по дневния ред. Bon. Okay. Uh, we have only Остава само един uh, една точка от дневния ред. След обед е, ще бъде господин Балгер, а сега имаме признаване и насърчаване на трансграничните доброволчески дейности в Европейския съюз. На 20 септември миналата година комисията а, излезе с, а, съобщение, а, в което взе решение за европейска политика в областта на а, доброволчеството. А, това съобщение се е, казваше е, признаване и насърчаване на трансгранични доброволчески дейности в Европейския съюз. Сега ще имаме възможност да чуем от е, колегата Скория какво мисли за това съобщение. Е, сега ще го помоля да вземе думата, след което ще се проведе нашето заседание на координаторите. След това ще бъде обедната почивка е, и в 3 часа ще се срещнем за разисквания с комисията. Заповядайте, Господин Скори, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Сега ще се опитам наистина много кратко да се изкажа, за да може после да имаме възможност за дебат. Първо искам да благодаря на госпожа Фонтанелия от секретарията и на всички представители на комисията, с които се срещахме, за да задълбочим работата по това досие. В а, а, началото изведохме на преден план две неща, които смятаме за важни. Първо, дефиницията на понятието доброволческа дейност. Тази дефиниция е важна. Това е понятие, което различно се тълкува в различните страни членки. Има различия в това, което всички разбират под това понятие и трябва да ги изчистим. На второ място искахме да обърнем внимание върху положителните аспекти на Европейската година на доброволческите дейности. Това е тази година, 2012. 2011 поправя се оратора, имаше програми за обмяна на доброволци, е, доста неща бяха научени, бяха обменени добри практики и е, Литва през миналата година прие своя е, национален закон за доброволческата дейност. Това беше едно положително влияние на Европейската година. Други страни членки също започнаха да се занимават с въпросите на доброволческата дейност и да модернизират съществуващото си законодателство. Всичко това се дължи до известна степен и на големия дебат, който проведохме през миналата година когато разглеждахме темата за доброволческите дейности и съобщението на комисията. Констатирахме всички тези неща. Констатирахме също така и, че съобщението е добро. Обърнахме по различни поводи внимание на някои точки, които за нас са важни. Добавихме точки, които липсваха. Например, това, че доброволческата дейност трябва да бъде призната от властите на различните нива, това, че трябва да бъдат обхванати различни групи от хора, младежи, хора с увреждания, възрастни групи, след което говорихме за необходимостта от това да бъде предоставена повече информация на организациите на гражданското общество, за да може тези организации да се възползват от своя шанс в Европейския съюз и всички страни членки. Всичко това трябва да се направи във всички страни членки. Всички страни членки трябва да разпространят информация за доброволческите дейности и възможностите, които са свързани с е, тях е, е, искаме да е, разработим специален портал, европейски портал, който да съдържа рубрика за доброволческите дейности, за да може хората, които се интересуват от този въпрос, да се информират. Освен това казахме, че е важно страните членки да изработят метод за измерване на доброволческите дейности, за да могат те да бъдат наблюдавани и оценяваме. В университета Хопкинс видяхме какво може да се направи. В този университет са разработили инструмент, с помощта на който може да се е, измерва доброволческата дейност. Съществуват и други е, инструменти за тази цел и различно законодателство. Е, но а, а, в момента се полагат усилия да се направи анализ и оценка на цялата тази а, област. В рамките на инициативата Активно остаряване а, обърнахме внимание на това колко е важна доброволческата дейност в третата възраст. А, също така подчертахме колко важна е ролята на спорта а, в тази област миналата година приехме доклад в нашата комисия и в парламента, в, която, в който подчертахме колко е важна доброволческата дейност в спорта след което призовахме националните, местните власти и комисията да отделят подобаващото място на доброволческата дейност в опазването на околната среда а, и в опазването на културното наследство, на природното наследство. А, Европа е връхлетяна в последно време от а, редица природни катастрофи. В рамките на една природна катастрофа доброволческата дейност също е много важна и на това трябва да се обърне внимание. А, Европейската комисия а, предлага да се създаде а, хуманитарен доброволчески корпус за а, хуманитарни дейности. Също е нещо много важно. А, важно е също така всички знания и умения, които човек придобива, извършвайки доброволческа дейност, да, бъде, да бъдат а, признати. а, Обърнахме внимание и на значението на сдруженията и обединенията. Без такива организации не може да се говори изобщо за доброволческа дейност. Освен това казахме, че ни е необходима и допълнителна подкрепа, в това число и финансова, най-вече по време на криза, защото именно в време на криза доброволческата дейност може да а, се реализира там, където по официален път не може много да се направи. В обосновката казваме, че доброволческата дейност е инструмент на диалога, защото поне по време на извършване на такава дейност човек може да започне разговор с останалата част от света. Също така, чрез доброволческите дейности можем да покажем пред света една част от характерната особеност на Европейския съюз, а, именно това, че той почива на идеята за солидарност. Ето това е моят доклад в най-общи линии. Може да го прочетете, да внесете е, изменения. Това, което аз споменах, бяха най-важните моменти от моя доклад. С удоволствие ще изслушам слушам вашите коментари и ще ги включа, за да може да подкрепите моят доклад. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да кажа, че докладчика очевидно е много добре запознат с тази сфера на дейност. Докладът е много добре написан. Естествено, са необходими някои дребни промени. Аз съм съгласна а той насърчава държавите членки ясно да очертаят правната рамка за доброволците. Миналата година много успешно се справихме с този въпрос. Създадена беше правната рамка за доброволческите дейности да се създаде правна рамка. Радвам се, че Словакия беше сред държавите, което прие закона за доброволческата дейност. Първо трябва да знаем каква е правната рамка. На второ място, не знам дали в третата точка трябва да посочваме, че трябва да насърчим доброволческата дейност сред ромите. Нека да не открояваме само ромите, да говорим за всички малцинства, но това вече може да го обсъдим в заседанието на докладчиците. Говори се също така за създаването на Европейския портал. Аз не бих искала да се създават нови портали, нови институции. Може би това може да, по, се, да подпомогне европейски трансгранични дейности, за да се види как може да стане човек доброволец. Това ще даде възможност за повече доброволческа дейност, тъй като повече от един милион граждани в Европа са доброволци и може би можем да умножим няколко пъти този брой. На също така трябва да знаем как да измерваме доброволческата дейност. Това не означава само оценка или награда в обществото. А, също така трябва да се каже, че трябва да се намери някакво количествено измерение на доброволческата дейност. А, това трябва да бъде работа, която се извършва без заплащане, но тя би трябвало да бъде включена в изчисленията на трудовия стаж, например. Това трябва обаче да се обсъди, когато се обсъждат а, критериите. Това включва също така неформалното обучение и хората, които а, придобиват а, уменията, които придобиват хората по време на доброволческата дейност, също така би трябвало да бъдат а, от отразени. За точка четвърта Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ. Това е много добре <clears throat> ние би трябвало да имаме наистина доброволци, които да реагират при хуманитарни катастрофи. По този начин Европейския съюз ще се представи добре пред останалия свят. Има нещо, което обаче ми липсва и бих го включил като изменение в този доклад? Как да се помогне на доброволците, например, чрез създаване на допълнителни капацитети за а, даване на обежище, на подслон и друг аспект? Доброволческата дейност не се отнася само за нас, европейците, за всички хора по света. Ако искаме наистина да достигнем до хората, които живеят извън Европейския съюз, би трябвало да създадем модел, който да облегчи визовия режим на онези, които са в, в извън Европейския съюз, но са ангажирани в дей, в доброволчески дейности в в Европейския съюз. Може би да създадем известни облегчения за тях. тук става дума не само за хуманитарни катастрофи, но да кажа млади хора, които идват като доброволци в Европа и ще помагат, например, на места, където е необходимо. Тук имам предвид предимно млади хора. И нещо основно, аз съм съгласен съгласен с становището на докладчика, че трябва да подкрепяме доброволческите дейности, трябва да ги включваме в бъдещите програми за изразходване на средства. Не би трябвало да забравяме тази сфера, не би трябвало да забравяме, че доброволческите дейности могат да се прилагат само ако а, е, имат финансова подкрепа от Европейския съюз ние не би трябвало да забравяме това, защото така ще се на доброволческата дейност. Благодаря. Искам да помоля следващите оратори да бъдат малко по-кратки, защото имаме заседание на координаторите. Няма да имаме превод, ако не се справим на време. Госпожа Санчес Шмидт, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Марко за а, този доклад, който отчита доброволческата дейност за всичките и аспекти. А, да, а, е, от, което отразява голямото значение на доброволческата дейност. Е, аз харесвам е, това, което той казва във връзка с оценката на развитието на трансграничната доброволческа дейност. Има средства на наше разположение, които са достъпни на асоциацията на доброволците, но това е в сферата на раз от тях услуги. Необходимо е а, трансгранично сътрудничество в рамките на политиката за сплошение. Също така трябва да се знае кой ще се ангажира в тези доброволчески дейности. Трябва наистина да се грижим за имидж на Европейския съюз пред европейските доброволци. Би трябвало също така а, да се помогне на регионалните организации на доброволци, а, защото това ще помогне на а, <clears throat> проекти като, да кажем, активното остаряване, включването на малцинствата и така нататък и включването на а, хората в териториалното сътрудничество. Необходимо е също така да има обмяна на добри практики, обмяна на опит в общ план, както и в регламентарни, регулаторните структури. Аз тук а, си спомням а, и закона, трябва да се цитира закона във Франция за а, а, доброволците. Господин Айвер има думата. Благодаря. Искам да похваля докладчика за комплексния подход. Подкрепям препоръките в доклада за сътрудничеството между държавите и за подобрената мобилност на младите доброволци. Необхо... Тук един централизиран европейски портал ще бъде много полезен. Често клубовете и организациите на доброволците нямат средства за да а, могат да използват а, тези, <clears throat> да се възползват от възможностите. Понякога <clears throat> това се дължи на бюрокрация. А, трансграничните критерии а, <clears throat> много често пречат на някои, държа... на някои проекти да бъдат да стартирани. Един централизиран европейски подход може да създаде мрежа и това ще бъде платформа за укрепването на ролята и приноса на доброволчески организации към един социален капитал за създаване на едни е, общности. Това ще създаде една връзка между формалното и неформалното обучение. Важната роля – на този инструмент ще бъде създаването на по-добри възможности за трансгранична дейност например, чрез намаляване на бариерите, на препятствията, например, в спортната дейност и някои от тези препоръки биха могли да бъдат включени в доклада. 100 милиона европейски граждани са ангажирани в някаква форма на доброволчество. Именно за това един европейски подход ще бъде много важен а, европейските доброволчески организации. благодаря. Ще бъда кратка. Благодаря на Маркос Кория. Смятам, че неговият доклад е чудесна основа за по-нататъчни обсъждания. На много места той спомена изискванията, които ние трябва да отправим на комисията, съвета и държавите членки. Смятам, че би било добре да отправим апел и към предприемачи в Европа. Не става въпрос само за признаването на доброволческите дейности, извършени от техни служители, а също така и да подпомагат подкрепят инициативата на а, своите работници, когато те искат да участват в това. А, ще ви дам един пример с фирмата Хенкел от моя роден град. Те не само участват в проекти за опазване на околната среда като предприятие, а също така и подкрепят активно своите служители да участват в подобни проекти както в собствените на фирмата, така и в чужди проекти. Смятам, че ако, ако апелираме към подобни големи институции, това също ще бъде успешно. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Ако е изходим от важната роля на доброволческата дейност и от Европейската година, на доброволческата дейност можем да изведем едно заключение. Именно доброволческите дейности се развиват все повече и повече на европейско равнище. Резултатите стават все по-големи и по-големи. За съжаление обаче бюрократическите и юридическите пречки също така остават големи. Не, и те до известна степен омалуважават тези резултати. Ние трябва да направим една, още една крачка. А, трябва да започнем да законодателстваме, ако искаме да контролираме интернет на европейско или на международно равнище <clears throat> Защо не можем да направим още една крачка и да поискаме от европейските държави не само да имат ясно а, законодателство за доброволческата дейност, може да поискаме от комисията да направи това. Мисля, че сме готови и не разбирам защо трябва да забавяме толкова нещата. Не можем да си позволим да блокираме за бъдещето една толкова полезна дейност, на, а, вси, толкова полезна за всички европейски граждани. Аз искам да поздравя колегата. Вярно е, че този работен документ е много прагматичен, много полезен и аз искам да го поздравя. И се надявам, че ще можем да преминем и към един следващ етап. Благодаря, Марко. Искаш ли да допълниш още нещо? Извинявам се, мадам Бержия. Извинявам се. Аз ще се опитам да говоря съвсем бързо, тъй като имаме след това едно заседание. Искам да се извиня на господин Скория, защото не съм проучила много обстойно проекто доклада, но очевидно че аз мога да го подкрепя в най-общи линии. Искам само да настоя върху няколко неща от оценявам това, което той говори за Европейската година на гражданството. Аз мисля, че това, тази връзка е много важна, защото доброволческият труд е едно средство на гражданското общество. А, това е моя френски поглед. А, ние сме в едно гражданско общество, откакто отрязахме главата на последния френски крал. И затова смятам, че тъй като говорим тук за а, трансгранична дейност, тук европейски аспект, според мен, е много важен. Аз имам известна неохота, която е френска. Аз не разбирам превода на волонтиринг с волонтария на френски. На френски трябва да бъде беневола а, волонтария е англицизъм и на френски създава, може би, известно неразбиране. Аз ще внеса едно съвсем езиковецко изменение. И накрая, във връзка с начина по който работи тази асоциация, когато тя работи демократично, това е добре, но не винаги винаги е така и тук трябва наистина да се говори за демократичното функциониране на организацията, за мястото на жените, равенството и също така трябва да се отразят и малцинствата и тяхното представителство в този сектор. Е, нещата са много различни в различните държави и това трябва да се подчертава. Благодаря, скъпа госпожо Бърже. Сигурна съм, че във всички текстове на френски език сме употребили правилният израз. Дали сме казали волонтерия? А, вие можете да кажете на писмените преводачи, че а, трябва да се. А, да, да, трябва да работите за френски интерес. Марко, искаш ли да кажеш още нещо или не? Искам само да се опитам да изясня нещо с докладчик в а, сянка. Смятам, че понятието доброволчество успяхме да го изясним съвсем а, добре. Сега получихме някои забележки, обърнахте ни внимание на някои неща за необходимостта да се изяснат някои теми, Европейския портал, въпроси касаещи мълтинствата. Благодаря за всичко. Председателката, с това закривам днешното заседание и благодаря на всички, които допринесоха за това Европа да стане малко по-приятна за младежта крайният срок е 9 март а, в 12 часа. Добър апетит на всички и координаторите да останат за заседанието. Както и у които са поканени.